Mes chers collègues, euh, je vous propose d'ouvrir la... Скъпи колеги, е, ако обичате, запазете тишина. No. Nos rapporteurs sont très sollicités. Euh, nous allons avoir dans... Нека да започнем работата си. Комисарят Левандовски ще дойде всеки момент. Предлагам да пристъпим към работа без да се бавим. Точка първа – приемане на дневния ред. Дневният ред е пред вас. Ще предложа една малка промяна. Докладчикът господин Готманис по точки 13 и 14 помоли да ги заличим от дневния ред. Точка 5, която е изключително важна – ще бъде обсъждана веднага след съобщението на председателя в присъствието на комисаря Левандовски. Членовете на бюрото и аз поискаха комисарят Левандовски да ни представи преразгледания бюджет. Той го направи още на последното пленарно заседание но е добре да може да ни даде допълнителна информация и да отговори на въпросите на членовете на бюджетната комисия. Още повече, че това касае и бюджета 2011. Сега по бюджет 2011 предвидихме да обсъдиме точка 4 днес след обед, помежду ни при закрити врата, между 15 и 16 часа. Просто го казвам за тези, които се интересуват от нашата работа. Просто между 3 и 4 часа ще бъдем, ще обсъждаме нещата между нас си. Точка 26 и 27 бюджета на парламента и политиката свързана с недвижимите имоти ще бъде обсъдена в присъствие на генералния секретар след 17 часа. Много ви моля, заповядайте. Заповядайте, току-що започнахме работа. Значи, както казах, точка 26 и 27 ще се разгледат а, в присъствие на генералния секретар. И току-що бях информиран, че ще разгледаме под, по точка 53 искане за помощ е, с подпомагане жертвите от наводнението в Пакистан. Ако можем до днес, до края на вечерта ще можем да разгледаме този е, трансфер, тъй като става дума за спешен въпрос. Става дума за трансфер номер 54. В дневния ред е включен и, е, е, и точка. Ето, Раймер Бъге влиза точно когато трябва. Става дума за преговорите, свързани с ИТЕР и пакета Лисабон в цялостната бюджетна дискусия. Днес, значи в 15 часа с Сидония, Хелга и Раймер ще е, уточним докъде сме стигнали и по-специално Раймер ще наблегне на пакета ИТър и законодателен пакет от Лисабон. С това бяха съобщенията на председателя. Виждате какви са езиците. Би трябвало да ни излъчват по интернет, макар и да не виждам запалените включени камери. И сега точка 2 и 3 за Харватия, но няма да се връщам към това. Номер 3 от... Извинявайте. Гърън. Имам само един кратък коментар по съвместната делегация в е, Харватия в е, доклада са залегнали предимно отрицателните мнения на Комисията по бюджетен контрол, така че аз обаче искам да бъде препрегледан преразгледан този доклад, защото там има много положителни развития, включително по освояване на структурните фондове. Така че много искам да, а, да се разгледа. Да, благодаря ви, скъпи колега, казва председателя. И аз, а, и аз съм на същото мнение. За сега и противно наказаното в а, а, бюлетина, доклада не е разпространен. Ще го преразгледаме, за да включиме и тези позиции, които излагате вие. Трета точка – одобрение на протокол от предишни заседания. Няма, така че минаваме към точка 5. Е, преглед на бюджета. Благодаря, господин комисар и бивш наш колега, че в такъв напрегнат момент е, дойдохте да обмениме някои мнения и позиции по прегледа на бюджета. Вие споделихте в а, пленарна зала а, някои виждания по въпроса. Смятам, че може би трябва да ни припомните духа на този проект, насоките, за да позволим на колегите да вземат отношение, да реагират, да зададат въпроси и за да може цялата наша комисия да има по-ясен поглед по е, евентуалните насоки за преговори за следващия бюджет, както и следващата финансова рамка 2014-2021. Благодаря ви, господин председател. Е, имаме много, имали сме много възможности да обсъдиме тези въпроси през последния месец. Днес ще се опитаме да разгледаме от една страна прегледа на бюджета, както което е ежегодната процедура от насоките и финансовата рамка за бъдеще. Вие всички знаете, че парламента би искал да свърже тези две неща, но днес трябва да разгледаме прегледа на бюджета. За комисията нещата бяха ясни, приходи, разходи и искането на Великобритания. Проведахме едно обществено допитване, повече от много хора участваха в това, включително и Европейския парламент участва в и предизвика много така реакции в Европа. В момента се намираме в един много специален контекст, защото до, до сега на практика никога не сме били е, в такава ситуация. От една страна предизвикателствата, проистичащи от Лисабонския договор, отговорностите не на отделните държавни членки, на, цялата, на цяла Европа от една страна и от друга страна изискванията за бюджетна дисциплина. Така че наистина това тази, това положение е много особено и то по някакъв начин ще намери своето отражение в документите, и по-специално -по в областта на сближаването и други основни отрасли, включително и начина по който се развива, примерно държавите кандидатки. Ето стана дума тук за Харватия, положителни, отрицателни страни. Но Основното в е, прегледа на бюджета е как е, да се впишат е, нашите бюджетни принципи в този специфичен контекст и какви са полуките, които можем да извлечем. Полуките са, че трябва да има предвидимост за да можем да създадем структурирани програми, защото в крайна сметка е, пулката от кризата е, че не сме били достатъчно гъвкави, не сме реагирали достатъчно адекватно и бързо. А колкото до новите развития, е, че бюджет е все повече и повече тясно свързан с цялото економическо управление на Европа, гаранциите, е, улесненията в платежния баланс. Е, така че всичко това трябва да бъде един постоянен механизъм за економическото управление на еврозоната и на цяла Европа въобще. И Бюджета ще бъде в крайна сметка един инструмент за прилагане на бюджетната дисциплина. Не само за спазването на критериите на пакта за стабилност и, раз... и развитие и растеж, но просто европейския бюджет трябва да бъде просто един нов инструментариум, един нов инструмент. Защото ефекта на леверъч, към който се стремим, изисква съответната дисциплина. Така че целта е да има но, но, но, но, новаторски финансови инструменти и а, работна група на Комисията работи по това, по финансовия регламент и но иноваторските финансови механизми, е, еврооблигациите, както както това бе залегнало и бе е, казано от председателя Барозо в неговата реч за състоянието на Европейския съюз. Така че сега е, проблема е, че нямаме достатъчно гъвкаво спрямо стратегия 2020 и ние обсъждаме и ще продължаваме да обсъждаме това и предполагам, че и днес ще обсъдиме доколко можем, можем да, си позволи, да си позволим преразглеждане на този пакет. От самото начало много така вниманието се насочва предимно на а, глава секция собствени средства. Бяха направени много изследвания, ние направихме един списък на, на тези изследвания, анализи и така нататък. И много държави членки биха искали да намалят директната си вноска в европейския бюджет с цел стабилизиране и консолидиране на собствените си национални е, бюджети. Е, това са така неофициални запитвания, но на практика трябва да, да бъдем готови и да бъдем от, от, открити да обсъждаме и е, е, перото приходи. А, тъй като така нямаше изтичане на информация предвид новите процедури, които се прилагат комисията, така беше доста автономна в работата си, но Що се отнася до сближаването и централизирането на сближаването, едно време в политиката на сближаване имаше за цел преразпределяне на средствата, докато в сега цялата цялата политика е преструктурирана преструктурирана и цели създаване на много, много, многослойно управление, а не централизирано управление на средствата. Същото се отнася и за селското стъпанство. Тук можем да кажем, че има развитие или еволюция, а не революция но естествено след създаването на службата за външна дейност е необходимо да се осигурят средства за една по-разширена и по-всеобхватна външна политика на Европейския съюз е, съюз. Същото въжи и за различните мерки за насърчаване на новаторството и конкурентоспособността. А, а също Що се отнася до новата финансова, финансова рамка, първо целта е да има един цяло, едно цялостно междинно преразглеждане на, на а, финансовата рамка и структуриране на бюджета с цел изпълнение на основните цели на стратегия 2020 към бюджета ще има и много технически анекси. Салватар Карига каза, че никога не е виждал бюджет без цифри, но всъщност всичките цифри са залегнали в така наречените технически анекси. Така, мисля, че това е така едно, едно малко введение в е, една е, техническа дискусия. Благодаря ви, господин комисар. Сега е, давам думата първо на господин Салвадор Гарига. Предполагам, че той взима думата като координатор на Народната партия в бюджетната комисия и като докладчик на комисията, което е по-важно. Благодаря, господин председател. Благодаря за това, което каза господин комисар. Той наскоро беше и в нашата комисия. Много от нас присъстваха в една друга комисия на а, едно негово появяване, когато също се обсъди разглеждането на бюджета. Трябва обаче да се опитваме да комбинираме въпросите свързани с бюджет 2011 и въпросите свързани с бъдещото разглеждане на бюджета за eh, eh, eh, когато говорихме в комисията СУРЕ, не стана съвсем ясно и за това отново питам комисаря предвижданията за бъдещето какви са точни, особено по отношение на структурата. На миналото заседание говорихме, че структурата на финансовата, предварителната финансова рамка за бъдещето се опира на стратегия 2020 и очакванията за растеж Анализирахме обаче и числа, които бяхме получили пряко от е, комисаря Левандовски. Той беше предоставил на докладващата си Доня във връзка с, с пилотните инициативи и тогава се разбра, че само част от Стратегията 2020 влиза в структурата на бъдещия финансов разчет. Така че още веднъж искам да попитам доколко 2020 влиза в финансовата прогноза защото според нас в нея трябва да влязат доста повече неща от залегналите в момента в 2020. Когато се направи разглеждането на бюджета, установихме, че има много малко информация за упростяванията при изпълнението на бюджета, нещо, което е крайно необходимо с оглед на подобряването на начина, по който се изпълняват бюджетите в бъдеще. Например, капацитетът за освояване, капацитетът на местните управления да изпълняват програми. Всичко това трябва да представлява важна част от съображенията при одобряване или неодобряване на кандидати за финансово насърчаване. И още един въпрос, който ни тревожи и който искам да повдигна тук, а именно въпросът за това какво постигаме с стратегията 2020 в бъдещата финансова прогноза. Това е всъщност една Лисабонска стратегия с интегриран бюджет, нищо по-различно. Единствената възможност, която вие като комисар имате за да правите последващо разглеждане на националните планове за реформа са оценките на бюджет, изпълнението на бюджета, които се провеждат на европейско ниво. И това е изключително важно защото ни трябва задължително междинна проверка, междинно разглеждане на това как държавите членки осъществяват националните планове за реформи, защото в противен случай няма да има как да се следи изпълнението на стратегията 2020. А никой от нас не иска структурата на новото, новата финансова прогноза да бъде мъртвородена. Затова ви моля да кажете нещо по-конкретно за националните планове за реформа и тяхното място в междинната оценка. Ако обичате, бъдете възможно най-кратки във въпросите си, защото господин Левандовски не може да ни отдели много време. Господин Джем Сайс има думата сега. Благодаря. Благодаря. Е, много е любезно да се видим тази сутрин. Много ви благодаря за тази възможност, която ни се предоставя е, да е, говорим по прегледа на бюджета. Аз мисля, че на съвещанието на 29 октомври се говореше за взимането на решения и хубавото остане на страна, по-лошото на друга страна. Всъщност, според мен изглежда много странно, че няма никакви прегледи на някакви от цифрите, когато говорим за финансовата перспектива за, е, за 2012-2013 година. Аз мисля, че в крайна сметка това е целта на прегледа. Това беше решението, което взехме в край на 90-те години. 99-та година ние започнахме преглед на бюджета, до сега не се е случвал. Сега правим преглед на бюджета, обаче няма преглед на цифрите. За мен това е много странно. И на второ място, освен това, ми се струва странно, е, ние смятаме, че сега е, гледаме е, целите за бъдещето, обаче няма никакъв подробен анализ на проблемите, които в момента съществуват. Примерно, да речем, виждаме, че Сметната палата изработва документи, където виждаме, че има доста неизправности, така че, господин комисар, трябва да направите същинска оценка, особено за програмите за научни изследвания. 30 е, хиляди в уебсайта казва, че не иска да участват повече, защото е, е много трудно и ние трябва да погледнем именно това преди да е, прегледаме цифрите. И на трето място, като погледна програмата 2020, много е трудно да придобием представа при положение, че няма никакви цифри. Аз мисля, че има само една вербален контекст. И от външна гледна точка виждаме, че има промяна в обстановката, че Азия а, изплува и никакъв въпросът конкурент. Има, трябва ли, има ли някакъв външен документ как ще изглежда Европейския съюз през 2020? Защото всичко, което се прави в момента е от нашите вътрешни служби. Искаме да видим външен поглед. Едва ли ще се промени изцяло а, моята гледна точка, но все пак искам да видя какво ще стане по-късно. Благодаря а, а, моя колега, защото въпросите му са много точни и особено своевремени. Ани Янсен има думата сега. Благодаря, господин председател. Благодаря на Янош, че дойде. Аз е, също съм разочарована. Е, Документът е интересен и е, интересно приложение към документа. Е, мисля, че това е много хубаво. В документа се съдържат много хубави идеи. Обаче, въпреки това, продължавате да твърдите, че, годин... че ще работим степ бай степ, стъпка по стъпка, година по година. И това не е толкова амбициозно. Това ли всъщност комисията смята, че е допустимо? Е, е, вие не можете да имате никакви идеи или е, никакво планиране от сега до 2014 година. Какво ще се случи съобразно целите от Лисабон? и как може евентуално да прехвърлим средства от е, програми, които работят, към програми, които не съществуват, които не работят. Всичките ни хубави идеи, трябва да кажа, господин комисар, е, вие е, пространно сте работили по тях, но какво стана с тях в края на краищата? Аз мисля, че ние знаем, че сме в ситуация, когато 2012-2013 година ние няма да имаме пълния набор от средства за селското стопанство и изобщо разходите по селското стопанство. И до сега ние нямаме яснота какво ще стане. Защо просто вие не желаете да ни покажете е, същинска ревизия, същински преглед на е, настоящите финансов, настоящата финансова рамка и вероятно идеи за преразглеждане, за да можем през следващите 2-3 години да действаме, а не просто да си седим и да можем да не правим нищо. Е, толкова ли липсва амбиция в настоящата комисия? дали комисията няма намерение да направи нещо бюджетно умно и при тази финансова рамка ще се говори само за следващата финансова рамка и за следващата комисия. Благодаря ви. Благодаря. Благодаря, господин председател. Да, имахме възможност да обсъждаме с господин Левандовски по документа в комисията СУРА. Вече споделихме с него позицията на нашата политическа група. Наистина документът представлява много добра база за обсъждане на политиката 20, с оглед на програмата 2020, политиката на сближаване, за гъвкавостта, за собствените средства, особено за гъвкавостта, тук говорим много в нашата комисия, също така и за обсъждане на бъдещата финансова рамка. Например, тази стъпка 5 плюс 5 с междинен преглед – ето, че отново се връщаме на този документ, който аз свързвам с стъпката 5 плюс 5. 5 плюс 5 е чудесна идея. Стига междинната проверка да бъде истинска проверка, истинско разглеждане. Точно това бихме желали да стане. А, за да не е, сега този път обсъждането не беше както по отношение на предишните финансови перспективи, но доколкото чувам от колегите още при приемането на финансовата перспектива, се е знаело, че ще има проблеми при реализацията и оттам е възникнало предложението за междинен преглед на онова, което сработва и което не сработва с цел да се предостави по-добро финансиране на предвидената политика. Тоест имаме проблем, който не се решава с този документ и за това питам как ще решим проблемите с финансирането, с които се сблъскваме в момента, защото този документ наистина може да бъде база за бъдещата финансова перспектива, но не решава сегашните ни проблеми. Нещо, което и вие признахте или чухте на трилога и на помирителната процедура процедура ние изложихме проблемите, които имаме в момента. Така че беше предварително известно, че ще се появят такива проблеми. Тъй, че не смятам, че трябва да се губи повече време. Документа така или иначе се забави с повече от две години. И макар, че е много интересен и много съдържателен, трябва да анализираме и сегашната обстановка. Ласло Суриан. Е. Благодаря ви, господин председател. Присъединявам се към казаното до сега. Един коментар, един въпрос. Първо коментар. Господин комисар, току-що каза, че политиката на сближаване има за цел имаше за цел до сега по-скоро да предоставя компенсации на региони, които са в по-трудно положение. Започвам отново. Така, още веднъж. Целта на политиката на сближаване бе да подпомага регионите в най-неравностойно положение, докато днес тази политика се е, Насочва към други, към, към други отрасли, с създаване, консолидиране на общности и така нататък. Вярно е, че политиката на сближаване е, е, един от успехите на Европейския съюз и може да се отчете е, като такава. Същевременно обаче все повече и повече отбелязваме разлики между най-развитите и е, регионите в най-неблагоприятно положение. Така че ако промениме е, цялата политика на сближаване, на, на практика ние загърпваме принципа на солидарност. Е, в документа е написано също, че трябва да се бориме срещу замърсяването, е, срещу е, всички тези фактори, които са в ущърп на околната среда, но това не може да стане за сметка на а, някои социални а, фактори и солидарността. Господин Баросо предложи принципа 5 плюс 5. В началото много е, бяха шокирани от това предложение, но все повече и повече се смята, че има някаква, някакъв разум в това, е, че това е един разумен подход, ако обаче наистина е, в средата на, на, на, на, на, на, на срока на този отрязък от време се направи един истински преглед, а не един привиден преглед. Господин председател, как мислите, да, как мислите, че може да се мине от период от 7 години на период от 5 години? Не може след 14 веднага да е, установим период от 10 години, вероятно ще е нужен един преходен период и тогава ще трябва да, тогава да се оформят нещата постепенно. Господин Порташ. Е, Благодаря, господин председател. Господин е, комисар, изказах се по повод прегледа на финансовата рамка в рамките на другата комисия. Но и тогава изложих моите позиции. Сега, в този документ са включени много интересни неща, има интересни идеи. И на практика този документ е една разработка, която касае следващата финансова рамка, а не толкова сбор от е, идеи и предложения за преразглеждане на сегашната финансова рамка. А ние в момента трябва да преразгледаме финансовата рамка в условия на економическа криза и на необходимост от бюджетна дисциплина. Така че ако ние в момента не можем да преразгледаме и да вземеме мерки, по някакъв начин ние ще заразим бъдещето с мерките, краткосрочните политически мерки, които ще предвидим за бъдеще. Така че според мен този документ, в този документ има нещо е, е, което е е, странно. Това е един документ, който отваря поглед към бъдещето, хвърля поглед към бъдещето, същевременно не предлага е, нищо за 2012-2013 година. Ако ние не правим, направим нищо през 2012-2013, ние в някакъв, по някакъв начин ще, е, ще ще заразиме финансовата рамка 2014-2020. Я. В момента, в който започнаха да, започна да се изпълнява политиката на сближаване и структурните фондове, средства, стана ясно, че трябва да да, се, да има политика на компенсация. Но днес ние живеем при съвсем други условия. Различните държави членки с се развиха по различни страни, излишък в едни, недостиг в други и на практика се получава една пропаст между държавите членки, една пропаст, която непрекъснато се задълбочава. Същевременно се задълбочава и социалното неравенство. През социалните политики през 80-те и 90-те години позволиха растеж и то доста бърз растеж на отдалечените региони, перифериите и този растеж беше много по-голям от е, ръста, който констатирахме в центъра на Европа. Обаче, Днес кохезионните мерки вече не могат да запълнат тази пропаст или този разлики между а, бедните и по-богатите. И имам чувство, че не дава никакъв отговор на нещата. Е Господин председател, почвам да се чувствам като хамстер, който обикаля в едно и също колело гледайки и слушайки дебата, а през последните години често съм имала възможност да разговарям с комисар Левандовски по този въпрос в различните му функции. Той винаги ме е обвинявал в нетърпение. Аз пък мисля, че съм прекалено търпелива. През 2006 година, когато гласувахме сегашната финансова прогноза, се договорихме, че ще има такова разглеждане на бюджета. Не за да си губим времето, а защото бяхме убедени, че много бързо трябва да се промени нещо, за да се постигне малко повече економически и политически успех. Повечето от вас знаят, че миналата седмица бях в е, Китай. Китай в момента е лидер на пазара по вятърна енергия, напредва и в областта на слънчевата енергия е, мисля, че е голям проблем, че не полагаме усилия и им предоставяме просто така лидерството в такива области на промишлената политика, в които Европа беше водеща. Мисля, че това са огромни проблеми на стратегията 2020 и се пита как се отразяват те на бюджета, както до 2013, така и след 2014 година. Ето защо Документът за мен е по-скоро е, инструмент за размисъл, а не инструмент за интервенция, нещо, което целяхме, когато го приемахме на времето. И още нещо. В момента в съвета държавите членки очевидно започват да действат все повече в междуправителствен план, което не е добре. Така че втори стратегически въпрос, господин комисар, какви политически изводи си правите от това и как можем ние заедно, комисията и парламента, да застъпим по-добре интересите си пред съвета. Благодаря, Раймер Бърге. Тук мога само да взема повод от казаното от Хелга, защото съм съгласен с нея. Въпреки Лисабонския договор, рискуваме да изпаднем във времето от преди Лисабон което е много тревожна тенденция. В комисията Суре имахме вече възможност да обсъждаме документа с комисаря. Сега този документ не е това, което очаквахме на базата на декларацията си от 2006 година. Очаквахме много повече. От друга страна не бива да забравяме, че документът съдържа редица интересни идеи, свързани с актуалната дискусия и актуалните преговори, които се водят бюджет, а, както и за подготовка на следващата финансова прогноза. Да, това са добри идеи. Обаче аз съм напълно съгласен с Хелга, че е добре да се упражняваме интелектуално, но нека да има резултат накрая. Затова имам два въпроса към комисаря. Първо, собствените средства. В документа комисията изрично посочва редица интересни възможности за така насърчаване на дебата, който е актуален без да претендира за изчерпателност, комисията предлага някакъв списък, за да може постепенно да се намалят националните вноски. Еми питам дали и в преговорите комисията не трябва малко по-конкретно да представи този списък и да каже, ето това предлагаме е, на даден етап като различни възможности за насърчаване. Просто поемете коми... инициативата. Вие имате предимството да имате право на инициатива. Направете го, иначе други ще ви изпреварят. Не можете да се позовавате на правото си на инициатива, ако не го използвате. Това е също като че ли в съвета е, отделните служби да не си вършат работата. Ето защо Смятам, че комисията трябва да докаже, че е, с пълно право има правото на инициатива. Ето сега има възможност да го направи тези дни, да стане по-конкретна с този документ. И втората ми бележка е за сроковете. По принцип имаме три модела. На дневен ред стоят три модела. Парламентът на базата на, на инициативен доклад през пролета проведе обсъждане за евентуално удължаване на срокове във връзка с преразглеждане, с оглед адаптиране към Лисабонския договор и по-добра демократична легитимация. Водят се и дискусии, които така клонят към петте години. Други казват в съвета, че може би още веднъж трябва да опитаме с 7-те години, след което да отидем на 5 години. И сега извъж комисията прави предложението 5 и 5 с междинен преглед помежду. Ако обсъждаме този модел, а виждам, че държавите членки биха могли да го харесат, защото по този начин можем да бетонираме за цели 10 години определени структури на а, финансиране. Значи и моята страна би била доволна. Но проблемът е, че колкото по-дълги са сроковете, толкова по-малка е възможността за гъвкавост съвета си казва, е добре, даже значи ще спорим не на 5, не на 7, а на 10 години, така е по-лесно. Но това не е свързано с очакванията от един европейски бюджет, който трябва да може да реагира бързо и гъвкаво на актуалните предизвикателства. Ето защо, господин комисар, смятам, а, във връзка с казаното от Юта и Салвадор в Суре, просто да разгледаме кои са предимствата, кои са недостатъците на различните модели. Според мен, колкото по-лоши са числата, толкова по-кратки трябва да бъдат сроковете. Колкото по лоши и незадоволителни са инструментите за гъвкавост в политическо отношение, толкова по-кратки трябва да са сроковете. И ако вярваме на слуховете а, за това, че не, нетните плаци измислят това или онова, имам предвид писмото на шесте, а, започвам да се тревожа. Просто тези 5 и 5 години стават устарели още от сега. Никой национален парламент няма да се съгласи на такова нещо. Или пък ние сами ще си отрежем клона, на който седим. Ето защо смятам, че и трите модела в момента трябва да бъдат на дневен ред. Просто трябва да преценим много трезво и разумно, кое е възможно на базата на сегашните числа, за да вземем решение за сроковете. Сега, напълно съзнателно казвам, ако дадени държави членки с блокиращо мълцинство в съвета кажат, че е, бюджетът трябва да бъде по-нисък от това, с което разполагаме в момента, то бих казал по-добре е да запазим това, което, с което разполагаме в момента. А като помислим за адаптациите и приспособяванията във връзка с Лисабон, те са толкова важни, а не можем да предвидим от сега поведението на някои държави членки. Представете си, че имаме число 0,8, правим пакет за стабилност 2 със съответните гаранции извън европейския бюджет и а, да сърчаваме дейности на Европейската инвестиционна банка, което ни създава много хубав имидж пред обществеността. И тогава обаче за 5 на 5 няма да можем да говорим. Затова моля комисията да анализира отново нещата. Аз знам, че не бяхте за обсъждане на удължаване с 5 години, но комисията винаги казва първо няма да стане, когато някой направи предложение, защото има правото на инициатива. Просто призовавам малко по-подробно да обсъдите различните модели, включително и като отчетете сега течащата дискусия в съвета и тенденциите, които се очертават в нея. Мисля, че в началото на годината ще е момента за това. Е, Скъпи колеги, остават ни съвсем малко време. Повече от 5 души, 5 души вече са се записали. Имаме вече достатъчно въпроси към господин комисаря. Давам по една минута на всеки. В противен случай господин комисаря няма да може да отговори. Заместник председателя Алваро, благодаря ви. Мисля, че една минута ще ми стигне защото искам да кажа това, което каза колегата Янсен, защото говорим всъщност какъв, какво преразглеждане очакваме. Защото когато планираме бъдещето, трябва да почерпим от опита на миналото. Нямаме обаче достатъчно информация. И въпросът е доколко е, всъщност бюджета действително се изразходва. Защото винаги има призиви за повече и повече средства, обаче как изразходваме това, с което разполагаме е, и каква е добавената е, стойност на всяко европейско евро спрямо бъдещето. Ако правим планове за бъдещето, трябва да видим доколко ефективно са изразходвани настоящите ни средства. Благодаря, скъпи колега. Госпожа заместник-председателката. Е, е, Имам съвсем конкретен въпрос, който въобще не е въпрос на далечно бъдеще. Това, което казва Раймер, аз не би го приела и за 5 години, 14, 18 години. А, да имаме по-малко пари, отколкото и сега, ще е трудно, независимо от това колко са кратки срокове. Но това, което е важно, е, че имаме общностна база, която се предлага от комисията, приема се от съвета и се така приема положително от парламента. Това е стратегията Европа 2020. Ако се вгледаме в тази стратегия, трябва да изтъкнем цялостния подход. Трябва да я гледаме в нейната цялост. Така че не можем да говорим само за срокове и да призоваваме всички генерални дирекции да си сътрудничат. Не, на европейско и на национално ниво също трябва да се работи и това също трябва да влезе в цялостния подход. Има такива. Това нещо е залегнало в документа и европейския семестър, както го наричаме, също е нещо, което харесваме. Но това в този документ се предлага да се постигне споразумение за развитие и партньорство. Ами това е нов етикет на нещо старо. Имаме си оперативни програми, които са предмет на регионалната структурна политика, одобряват се от комисията или пък комисията изисква подобряването им. А, ако не, за това става дума за какво? Наистина ли трябва става дума за някакъв пакт, публичен или какво, с възможности за санкции, ако не се изпълни този договор, какво става? Повече какво ще, какво ще стане? Европа трябва да отговаря за а, стратегията, докато националните а, бюджети се а, при, прилагат конкретните неща. Има ли някакви реакции от държавите членки, между другото, за тези намерения? Георан, благодаря. Благодаря, господин председател. Само няколко разсъждения. Ако някои държави членки и е, е, сериозно възнамеряват е, да намалят средствата до 0,8%, значи ще загубим около 30 милиарда годишно от европейския бюджет. Аз смятам, че трябва да се съсредоточим върху някои основни неща. Какво ще стане? Е, какво ще стане, ако съкратим 30 милиарда от европейския бюджет? неща, които обсъждаме е, за европейска добавена стойност, е, себестойност на Европа и така. Нещата са много по-съдбоносни от обикновените изречения. Току-що станаше въпроса, че 30 хиляди е, научни работници са протестирали срещу бюрокрацията, но има нещо много по-лошо. Между 3 и 400 хиляди научни работника са извън Европейски съюз, защото не намират достатъчно добри условия е, в Европейския съюз. Може ли да използваме европейския бюджет, е, за да се справяме с подобни проблеми? Нека да опитаме, нека да опитаме да докажем какво можем да направим. Сега, за вътрешния пазар, например. Защо е, защо пропуснахме да изградим физически вътрешен пазар? Ние не можахме да изградим железници, инфраструктура за енергетиката, която действително да свърже Европа. Ако можехме, какво ще, ще да означава това за европейската економика? Ние трябва да се вземем с основните проблеми и да се опитаме да, опит, да опишем разликата между отсъствие на Европейския съюз и какво би станало, ако съкратим 30 милиарда от европейския бюджет. И е, освен това, ние трябва да докажем, че можем да използваме средствата ефективно. Е, е, тук няма предложение, просто ми липсва идея за съвместна стратегическа рамка за структурните фондове. Идеята е хубава, но нека да бъдем по-конкретни. Сметната палата продължава да критикува успехите на структурните фондове има много неща, е, които вие самия казахте, че бавно тръгват програмите, е, бавно започва изразходването на средствата, сложна бюрокрация. Трябва да се вземем с това да сме много по-конкретни, отколкото сме. В противен случай е, държавите членки няма да ни дадат парите. Просто нека да се справим с основните въпроси. Това е най-важното, което трябва да направим. Благодаря, Георан. Съвсем накратко, господин Гудманис. So I look at my watch one minute. I, I was... Аз започвам да си гледам часовника и ако анализирам бюджета от 2007 до 2011 година, виждаме сега. Първо, откъде идват парите за е, Европейския план за възстановяване. Така че трябва да има реално движение. А, няма яснота. През 2009 година 1,7 милиарда не са използвани просто и е необходимо да чуем вашия отговор какво правим за бъдеще. Като че ли е, това е източник на средства, които се използват за различни цели, не има нещо погрешно. Второ, за е, политиката на сближаване. Не можем да говорим за 5, 5, 7, 10 години. Аз не разбирам. Ако погледнете ангажиментите по структурните фандове, е, те са планирани постепателно и на третата година чак идват парите е, всъщност е, е, първата, втората година няма нищо и парите идват на края на третата година. И защо какви са ангажиментите и ангажираните средства? Структурните фондове са втори източник за, за средства и с това се появи плана за възстановяване. Сега говорим за шеста 7 програма. Вие говорихте за програмите за научните изследвания. А, това, че нещо се отпуска. Обаче има нещо невярно. Какво значи, че парите са предвидени, обаче се изплащат? Виждате е, как е, се говори от минус 10, минус 7, плюс е, е, еди колко си. Всяка година се променят цифрите. Въпросите са сериозни. Ако погледнете средносрочния преглед, е, вие говорите за малки суми или е, за кратки срокове. За 5 години е, само 70% от средства са освоени. Така че е, значи, за 7 години 100% ли ще изразходим, да съкратяваме ли сроковете? Благодаря ви. Благодаря, скъпи колега. И последен въпрос, господин Ивайло Калфин. Господин председател, господин комисар, последните години, не само последната година, но последните десетилетия има и ясно намаление на бюджета. И какво правите в този доклад? Искате как да оптимизираме намаляващия бюджет или как да го използваме по-добре? Имам въпросителна. Ако е, политиката за сближаване е, ще се промени, в друга глава ли ще я включим? Въобще какво ще се промени? И въпросът ми е, е не трябва ли да замислим обясним, ако виждаме е, от това, че е, нямаме европейски бюджет. Говорите за не Европа и намаление на сегашния бюджет. Комисията ще изготви е, документ за не Европа. Вие ще подготвите доклад за по-малко Европа. Е, всъщност това е настоящото положение на бюджета. Какво ще стане, ако има по-висок европейски бюджет? Как е, ще се отрази това на държавите членки? Е, примерно съмнявам се, че ако трябва да се стабилизира еврозоната с по-централизирана данъчна политика, това ще доведе до много по-голяма стабилност. Обаче изобщо виждам, че тук за разходите не се и говори. Така че, когато говорим за ролята на европейския бюджет, нека да не сме свенливи с, с може би, и по-хубави идеи за увеличение на ангажиментите по европейския бюджет. Въпросът се обсъжда как да стане. Нека да погледнем по-общо на бъдещето. Какво губим с тази тенденция за намаляване на европейския бюджет? Чудесно, господин комисар. Само една забележка от мое лично име. Така, този бюджетен преглед вие предлагате да разсъждаваме за срок от 10 години напред. И нека да имаме смелостта да го признаем програмата от Лисабон трябваше да трае 10 години, за да постигнем конкурентоспособност. Но това бяха 10 години мечти, а сега програмата 2020 трябва да бъде вид действителност. И е, на мен ми се струва, че това изисква да намерим средства едновременно да финансираме общностните политики от европейския бюджет, е, е, за който за целта ще бъдат необходими нови средства, нови. И от друга страна да преценим доколко бюджетните, националните бюджети се използват за да се финансират съвместни европейски цели – е, някои от тези цели се финансират от общностния бюджет, а много могат да се осъществят само с участие на национални бюджети. Е, десетилетието 2010 трябва да бъде десетилетие, през което европейски бюджет и национални бюджети започват да работят съвместно това вече е постигнато при е, координирането на е, салдото, дефицита и задлъжняването в националните бюджети чрез така нареченото економическо управление. Е, решение взето от Европейския съвет миналата седмица. И това ще бъде необходимо и за създаването на механизъм за финансова подкрепа, при който ще трябва да има европейски гаранции. За момента тези гаранции не се финансират. И този проблем трябва да се реши. И е, за това смятам, е, че не бива да забравяме, че е, е, подобно упражнение има смисъл само ако проявим способност да приобщим към него е, и националните бюджети. Трябва те първа да видим как обаче да стане това и то в най-кратки срокове. Благодаря. Наистина. Нямаме много време. Наистина коментарите, дискуциите са много уместни и изискват едни конкретни отговори. Това, което мога да кажа, че това не е, може би, амбициозен доклад, не е преразглеждане на финансовите перспективи, но един доклад за едно размишление. За 2012-2014 съществуват известни цифри, свързани с е, стратегията 2020. И аз съм съгласен с вашите обвинения, защото наистина това на практика не е преразглеждане на е, настоящата финансова перспектива. Но различните членове на Коди излезаха с полит... политически така, изказвания и Хелга, и Раймер, и така нататък. И аз ще им отговоря с поли... Моят отговор ще бъде политически. Да, има известна а, количествено изразяване. Аз ще при всички случаи трябва да и бих искал да защита подхода стъпка по стъпка, ниво по ниво. А, знаете, че от 2007 година политиката по сигурността изискваше и е, повече средства и на практика тази средства се отвоиха. А що се отнася на, а, за ежегодната база на преразглеждане, има а, области, в които това е много необходимо. ИТЕР или схемата за подкрепа на политиката в областта на бананите. Но в контекста, в който сме, в който живеем, струва ми се, че, че, че на практика сме в една ситуация, в която нещата трябва да решенията трябва да се вземат междуправителствено. Може би тези, които а, създаваха и работиха по Лисабонския договор, не предвиждаха точно такива последици, но реалността е такава каквато е. От една страна а, обикновения економически е, микс в процеса на консолидиране не е само спестявания, национални бюджети, но и едно, едни допълнителни данъци или такси. Сега това не винаги е, са точно собствени средства. Ние не искаме и това е политическа забележка, ние не бихме искали до срещата през декември да има а, така прекалено много провокации, много вълнения, защото бихме искали комисията да може да представи автомонно своите виждания за, за след 2013 година. И вече, вече се сблъскваме с много ограничения за представяне на една а, автономна позиция преди а, срещата на високо равнище през декември. Защото сега от една страна има комисия, от друга страна има съвет, знаете, но аз просто бих така при, при, приканвал, призовавал да по, някакъв, по някакъв начин да не създаваме предпоставки и отрицателни предпоставки за декември. Наистина аз високо цена политическата намеса и намесата на парламента и о, участието на, на парламента, но Нека няма една предварителна политическа оценка, декларация преди срещата на високо равнище, за да не, са, да не се ограничи, как да ви кажа, някакси дори пред ре, е, реалистичните очаквания. Знаеме, че можем да успееме и с политиката по бананите, ИТер, Палестина и така нататък, ако има достатъчно гъвкавост и ако има а, разпределение на средствата. Така че а, въпросът е политически и отговорът трябва да бъде а, политически. А в техническия анекс има много така, много инфор, информация за Това така, така, така мога да отговоря на вашите а, обвинения, защото в крайна сметка струва ми се, че тук става дума за политически и технически неща. А сега по конкретните въпроси. Салвадор Гарига иска от този документ, този документ да бъде нещо, нещо повече от един документ за размишление. Както казах, Джеймс Елис пък, пък, пък каза, че научните работници ни се оплакват от е, бюрокрацията. Същото се каза за малките и средни е, предприятия. От друга страна казахме и научните работници и така нататък. Разбира се, в е, годишния преглед трябва да отговориме на тези две категории. но целият повече възвръщане, повече. Това, това, това, това, това са технически, това са технически неща, които трябва да е, бъдат е, договарени в е, процеса на консултации. Но от друга страна пък трябва да вземаме предвид и по какъв начин държавите членки управляват структурните фондове в сами, самите те, защото нека не забравяме, че има и много оплаквания от страна на, на сметната палата. Така че необходима е една национална декларация, но дали да бъде в по същия да бъде по модела, по който се прави декларацията за селското стопанство. Финансовата Що се отнася до а, казаното от а, е, Джеймс а, е, Елис за последицата, трябва да го видите в глобалните трансфери. То се вижда, то се вижда в прегледа за 2010 година например, развитието на селските райони. Това са, да речеме, програми, които не функционират добре или които въобще не функционират и съответно се, се правят е, трансфери и на практика това е един неофициален преглед на бюджета в хода на изпълнението ми. нека не забравяме, че има намаление с 1 милиард. Това е по-малко от 1%. А през е, тук за 2010 година установяваме, че има подобряване в е, изпълнението. Така че е, на, на, на, на практика усъвършенстваме изпълнението на програмите, които в момента течат. И до 2012 2013 година ще има нужда от съвсем малко коригиране. И още една забележка на някои изказалите си. Дук доколко можем да постигнем нещо с цел насърчаване на новаторска, на, е, на Европа, на науката. Пред, предвид, че и сме свидетели на изтичане на мозъци от Европа. Аз съм малко скептичен. Що се отнася дали чрез използване на публични средства, чрез създаване на нова агенция можем така аз наистина в, в, тази, в тази насока по-скоро бих се съгласил с позициите на либералите и на консерваторите. Защото не, не смятам, че с създаване на нови органи, на нови агенции, този проблем би, би могъл да бъде решен. Проблема на новаторска Европа. Разбира се, е, Хелга е права, че ние можем да насърчаваме е, новаторството и е, разширяване обхвата на зелените технологии. Но на практика има много, много. Сблъскваме се с много ограничения предвид това, което може да се постигне наистина с публични средства в тази област. Така. Е, казаха, че е, че това, не е, че това не е преразглеждане. Да, това, както казах, този документ е, е документ, който трябва да буди размишление. много от изказващите се и Гудманис, Юта повдигнаха въпроса, свързан с политиката на сближаване. А, да, разбира се, не, не винаги резултатите и аргументите са най-добрите, но при всички случаи мисля, че трябва да продължаваме в тази. А, Казвате, че пропаста се увеличава въпреки многото средства, които сме влагали. Но ако сравните документ, доклада от 2009 година с днешния, ще видите, че има много разлики. През 2009 година просто се разпределяха средствата по политиката за сближаване. Голяма част от тези средства отиваха към източна Европа, докато днес Цел, целта е да се задоволят нуждите, различни нужди, чрез политиката на сближаване. Както включително и населените места, консолидирането им и така нататък. проблеми, като например специфичните проблеми на източна Германия или някои испански региони, които имат специфични проблеми. Тук просто трябва да се да има избор. Е, Е, защото ако, ако, ако става само дума за разпределение, например, аз бих искал много от средствата да отидат в моя роден край, то тогава вече това няма да бъде политика на развитие и политика на сближаване. Е, имаме наистина много неосвоени средства в областта на регионалното развитие, както каза господин Годминис. Разбира се, това е много удобно за прехвърляне на средствата, например по ИТАР. Но това е Виждате, то, то, то, то, то е ясно откъде идват тези допълнителни средства. Юта Хаук говори за, че трябва да постигнем споразумение за а, развойна и внедрителска стейност. А, това трябва съвсем скоро да се появи. Днес обсъждаме документа за сближаване и е, той е, ще се появи през близките дни, а не седмици. Но всъщност е, философията, която стои зад него, е да се включат много инструменти за сближаване в една така наречена единна рамка за сближаване. Да има териториално измерение на сближаването, и е, да има една единствена стратегическа рамка. Доколко е осъществило това, предвид е, различните категории на инструменти за сближаване, някои от които са за селско стопанство, ще видим, но нека е, сега да видим териториалното измерение, е, с е, различните инструменти за сближаване, е, които да бъдат включени в една рамка, може би ще бъде по-добре, за да има видими резултати от сближаването. Трябва откровенно да ви кажа, след посещение в много региони, е, че още по-важно и ми трябва помощта на вашата бюджетна комисия да се спрем на съфинансирането. Е, защото говорим за кризисно развитие от 2009 година при авансови плащания. Сега съществува дилемата за е, съфинансирането и е, ние трябва да се постараем нашата политика по сближаване да бъде реална и това трябва да стане чрез съфинансиране на национално и местно ниво. Е, същия въпрос е, е и за сближаването, доколко е предвидима многогодишната рамка. Нека да се опитаме отново да бъдем реалистични. Опасността при 5 плюс 5 е замразяване на а, сегашния климат на спестявания и економии. Това ме страхува. Ако говорим за 10 години, а, старта ще бъде 2011 е, година при реални, при реални економии. По принцип беше е, планирано това да продължи до 2010 година, обаче спестяваните ще се появят през 2011 година и политическата класа в Европа е по-строга, отколкото 2010 година. Е, така че от една страна имаме риск, а от друга страна така наречената финансова теза за Европа. И трябва да се има предвид конюнктурата, да се, защото въпросът за парите много често разделя Европа и трябва да се търси баланса между риска от замразяване на обеми от бюджета на сегашното ниво, когато се правят много економии, а от друга страна да се даде финансов мир на Европа за години напред и да се даде възможност да се съсредоточи върху нови предизвикателства, ние трябва да дадем съвместен отговор и накрая искам да отговоря на господин Калфин, Файрон и на господин председателя. Европейските бюджети не намаляват. Даже нещо повече. Ако погледнете годишния бюджет 2011 година, виждате, че има за първ път реално увеличение. Докато задрените средства за 2012 са по-малки, отколкото 2010 година, но няма сега да правим такива упражнения. Имаме прогнози, че дори при политика на економии, дори ако приемем позицията на съвета, има известно увеличение, потенциално увеличение за 2011 година, въпреки економиите. Ангажиментите са около 1,14% от брутния вътрешен продукт за 2011 година. Това е реално, но изплащанията са малко над 1%. Но аз няма да предпоставям, как ще приключат процедурите, но дори при сегашната обстановка можем да очакваме скромен растеж през 2011 година, ако се постигне споразумение по бюджета за 2011 година. Обаче трябва, нова, трябва да има легитимност на този бюджет. И това беше и смисъла на въпроса на Лен Ламасур. Трябва да докажем е, каква е добавената стойност на едно евро, което ще се похарче по-добре на общностно ниво, отколкото на национално ниво. И как да се съчетаят нещата. Говорим за обществени средства, за съвместни предизвикателства, които са отвъд способностите на отделните държави членки да се реагира бързо на природни бедствия, това е, е истински проблем за нашия континент но също така за легитимност изобщо. Оценката на себестойността на не Европа или по-малко Европа. Това ще обсъждаме при сегашните преговори и сме задължени от Европейския парламент да направим оценка на себестойността на не Европа и по-малко Европа, но трябва да имаме добър документ, който да послужи за основа при преговорите за следващите е, финансови е, перспективи. Моите колеги от комисията е, са скептични, защото казвам, че комисията може да го направи. Така, от президиума използвам така, подбирам си думите, но ако искаме да имаме реален и бърз документ, той ще бъде основа за преговори за след 2014 година. Но трябва да оценим отрицателен или альтернативна себестойност за това, че има по-малко Европа и не отговаряме на съвместните предизвикателства чрез европейския бюджет. Това бяха моите забележки. Е, да. Да. Целият този пакет е, всъщност е, трябва да направим избор за 2011 година за собствените ни средства. Това е неутрален, кратък списък, но когато говорим за бъдеще, трябва да направим избор. Благодаря, господин комисар, е, така е, като общ политически извод, аз е, ще запомня две информации, които ни казахте. В Европейската комисия край 23-те основни официални езика има 24-ти, който е езика на тялото. Може би трябва да наемем преводачи за него. И второто е, че е, вие е, всъщност не, се, не влизате в партията на Торите, но все пак се приобщавате към нейната философия. Аз мисля, че е, е, ние всички е, можем да се придържаме към философията, изразена от великия британски председател и Той казва, аз съм консерватор за това, което върви, но не за това, което не върви. И господин комисар, ние всички тук знаем, че европейския бюджет не върви. Обаче, благодарение на съвместните ни условия, ще го накараме да потръгне и всички ще станем членове на партията на Торите. Е, и е, така е, продължаваме с работата на нашата комисия. Ja, liebe Kollegen, äh, wir haben noch ein... Колеги, имаме още доста работа, така че предлагам да си продължим заседанието. Сега трябва да говорим за допълнителен бюджет номер 10 коригиращ бюджет номер 10. Сигурна съм, че Райнер, БГ и Ласло Сурян също искат да говорят по този въпрос както и за коригиращия бюджет номер 9. Ще помоля Ласло да ни въведе. Мисля, че двата бюджета можем да ги обединим. Не е необходимо да ги разглеждаме по-отделно. Ласло, заповядай. Мога да бъда съвсем кратък. Аз подкрепям е, проект на коригираш бюджет номер 9. Това е. And budget number 10. А за 10? Ви, това трябва малко да се обсъди. Но по принцип приканвам комисията да подкрепи а, този коригориш бюджет, но с две-три но. Ние трябва да приканиме комисията да намери други решения, като намаляване на линиите, на бюджетните линии. Но въпросът е, че тъй като коригираш бюджет 10 не, не може да бъде разглеждан сам, трябва да го обединим с трансфер 53. И за да имаме и един общ поглед върху предложението на съвета за бюджет 2011. За статия 1б общ трансфер комисията увеличава сумата с повече от милиард, като по този начин доказва, че а, нашите съображения и възражения от преди една година са били абсолютно уместни. И има по-добро съотношение между разходите и поетите ангажименти. времено обаче съвета предлага да намали средствата по едно Б, така както са предложени от комисията за 2011 година. Но сега в крайна сметка не, не, не, не обсъждаме 2011 година. Исках само да го, да го спомена, тъй като те са свързани. И последния, последното съображение е времевия график от тактическа гледна точка. В случай, че че не се постигне споразумение с съвета относно бюджета е, за следващата година. Ще трябва да си останеме с нещата такива каквито са в продължение на няколко месеца поне. И след изменение на е, бюджета за 2010 годин, и 10 ще се намалят разход, разходите с 1 е, милиард. Така че Както казах и е, в рамките на трилога, готов съм да подкрепа бюджет 2010, е, но след като се получи, се постигне споразумение. Естествено, аз се надявам, че ще, има, ще се постигне споразумение през ноември или декември и най-добре преди 1 януари в Страсбург най-късно, но в крайна сметка никой не знае какво може да стане. Но при всички случаи това трябва да стане с бюджет номер 10. Много благодаря. С сигурност още в 15 часа, когато започне заседанието при закрити врати, ще и доизясним този въпрос. От друга страна пък сега още никой не ни натиска да вземаме решение, но можем да отложим нещата за 1 декември, както бяхме решили. Надявам се, че до тогава ще сме се разбрали с съвета, така че да се изпълни желанието ти. Първо да се споразумеем с съвета и след това допъл... коригиращия бюджет 10. А я ще чакам дискусията за този следа. Имате ли мнения по въпроса? Не виждам някой да желая думата по проекта за коригираш бюджет номер 9 също не чухме някакви възражения. Когато казахме, че докладчикът предлага да го приемем такъв какъвто е. Затова предлагам да преминем направо към точка 8 от дневния ред. ще става въпрос за мобилизиране на средства от фонд Солидарност. А, това е от ресора на Райнер Бъге. Раймер, заповядай. Благодаря, аз също мога да бъда много кратък. Мобилизирането на средства от фонд Солидарност в момента се отнася до бедствието в Португалия, наводненията в Мадейра през февруари 2010 и пораженията от урагана Ксинтия по Атлантическото крайбрежие на Франция, защото през февруари 2010 година. Португалските власти изчисляват преките щети на 1,08 милиарда. Това е 0,68% от БВП на Португалия, така че е прекрачена границата от 0,6%, която се изисква за мобилизиране на средства от фонд Солидарност при големи а, бедствия. Що се отнася до Франция, щетите се изчисляват общо на 1,4 милиарда, което съставлява число, което е под обичайния прак. Обаче на базата на френска молба комисията прилага критерия за извънредни обстоятелства по член 2 алинея 2 според чиято разпоредба може да се окаже подкрепа и без да е надвишен прагът от 0,6, когато става дума за сериозни последствия за економическата стабилност и населението. Така. Значи предложението е 31.52 милиона евро за Португалия и 35.06 за Франция, общо 37.8 милиона. До 12 ноември 12 часа да, трябва да се внесат измененията. На 18 декември ще е гласуването в пленарна зала. Предстои и ко- координация с, с проекта за коригиращ бюджет номер 9, защото тук ще става въпрос за средства от плана за възстановяване и средства за възобновяеми енергоисточници, така че комисията ще трябва да се погрижи в крайна сметка средствата, които договорихме толкова мъчително, особено за плана за възстановяване, наистина да бъдат на лице. Комисията трябва да ни информира за това. Толкова за бюджет номер 9 от мен. Благодаря. Още веднъж за всички колеги. Значи, крайен срок за предложенията са 10 ноември, 12 часа. 10 ноември, 12 часа. До утре на обяд можете да внасяте предложения за, изям, за изменения. Защото Раймер каза 12. Заповядайте. Era só para fazer uma, uma muito breve observação. Искам да направя съвсем кратко наблюдение, госпожо председател. Ясно е, че аз съм за мобилизиране е, на е, тези средства, но искам е, само да мисля на глас и да кажа, че наводненията в Мадейра станаха през февруари, 8 месеца по-рано. Няма да говорим сега за 31 милиона евро за щетите, които се оценяват на 1,8 милиарда. Така че подкрепата на Европа не е чак толкова голяма. Освен това се отпуска късно. И аз мисля, че трябва да станем по-гъвкави по този фонд. Е, защото е, зимата наближава в Мадейра, е, не само там, и в цяла Европа. И все още има региони и страни, които са изправени пред затруднения. И в Мадейра много семейства още не могат е, да си укрепят къщите, е, да се е, укрепят и леглата на реките и не искам през февруари това да става на нова сметка. Така че фонда Солидарност трябва да стане по-гъвкъв и да реагираме по-бързо особено в тази, този век на спестявания. Barbara? Sì, grazie Presidente. Volevo semplicemente dire che lo scorso... Благодаря, госпожо председател. През април малка делегация на Народната партия посети Мадейра и посети региона, който беше засегнат от тези наводнения и който най-много пострада. Господин Гарига, господин Фернандес, нашия колега Карвайо и аз бяхме прияти от местната управа и е, прекарахме два дни там. Е, срещнахме се с е, много хора. Присъствахме и на пресконференции, за да обясним, че Европейския парламент и Европейския съюз ще бъде край този регион, който беше пострадал страхотно. Ние, ние видяхме коли в канавките, къщи без покриви, пътищата бяха не непроходими, навсякъде имаше кал, въпреки че португалското правителство и самата полиция на място бяха направили всичко, за да може през е, летния сезон е, нещата да е, са се нормализирали. Така че искам да бъда край тези хора, както и за регионите от Италия, когато бързо бяха отпуснати средства за пострадалите райони. Надявам се това да да се повтори и при Португалия. Това исках да ви кажа. Мисля, че често се сблъскваме с този проблем по отношение на фонд Солидарност. Винаги е необходимо толкова много време да мине между събитието, причинило щетите и нашето одобряване на мобилизираните средства. Да, прекалено много време минава от едното до другото. Не знам как бихме могли да ускорим процеса. Може би комисията трябва да се замисли за съкръщаване на административните стъпки. Знам, разбира се, че държавите членки първо правят а, разчет а, на щетите, за това също, оценка, извинете, на щетите, за това също минава време. Обаче, наистина, от края на януари, началото на февруари до ноември са си доста месеци. Салвадор, заповядай. Президента, para ser justos, eh, los procesos... Госпожо председател, е, трябва все пак да признаем, че съкратихме сроковете. Вероятно е, се спомняте е, каква голгота преживяха словашките власти след е, наводненията в Словакия. Трябвах е, година и половина, докато сега е, наводненията са станали през февруари, сега сме ноември. И е, процедурата започна и е, местните власти ще получат парите. Винаги, когато има е, различни административни нива, регионално, национално и европейско, трябва време. Но най-дългата част от процедурата е общностната. Е, ние е, пуснахме в действие инструмента за гъвкавост. Почти е, веднага постигнахме единодушие. Мисля, че и комисията от своя страна прави усилия, така че основният проблем си остава връзката между различните административни нива националното и общностното. Освен това, трябва и оценка на щетите, трябва да се подберат средствата и целите, които искаме да финансираме. И не винаги е лесно да се определят тези цели. Обаче, все пак, ако за по-малко от една година се отпуснат средствата, резултатът ще е добър. Obrigado, Sra. Presidente. É evidente que estes procedimentos e tudo. Então, Вярно е, че процедурите свързани с отпускане на средства след природни бедствия трябва да бъдат оптимизирани и нещата да върват колкото може по-бързо. В Мадейра веднага започнах възстановителните работи. Искам да припомня, с, че е, местното правителство, местните органи на властта реагираха веднага. Добре и е, свършиха много, макар и да не бяха получили пари дори от държавата, е, камо ли от Европейския съюз. Значи утре е крайния срок за внасяне на изменения. На 18 ноември гласуване и след това през декември в пленарна зала. Значи има всички шансове още преди 31 декември да се извърши трансфера към португалското правителство. Минаваме на следващите точки от дневния ред за мобилизиране на фонда за приспособяване към глобализацията. Тук имаме две теми, по които не е необходимо да вземем решение в момента, но трябва да ги обсъдим. Барбара има думата по точки 9 и 10 от дневния ред. Благодаря, госпожо председател. Значи, това са искания от една страна от Германия, от друга страна от Словения. Що се отнася до Германия, Става дума за 1150 работници от Бад Вюртенберг, работещи в заводи в, в този регион за 8 милиона и 300 хиляди евро, докато искането искането от Словакия е за 2544 работници от предприятието Мура, които са били уволнени. Скъпи колеги, срока за внасяне на изменения е 12 ноември, а в комисията тези точки ще бъдат гласувани на 18 ноември. Бих искала обаче също така да се върна към това, което ще гласуваме след малко. Става дума за 6 искания за мобилизиране на средства. Спомняте си, аз представих е, холандското искане. Междувременно господин Алваро и господин Алгланд внесаха едно изменение по, по тази точка. Аз подкрепям тяхното искане за допълнение допълнителни средства за начина по който тези средства се разходват по след това. Защото нека не забравяме, че този фонд е създаден за да подпомага работниците да се включат отново в а, да се върнат на трудовия пазар. Така че трябва да знаем за какво отиват парите. А, аз припомням само, че всички тези елементи са включени в доклада Портас за Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Просто да видим дали дали комисията е изслушала нашите предложения. Много благодаря, госпожа Беркман. Благодаря. Искам да кажа две думи за Хайделбергер, друг машинен. Познавам предприятието като цветущо, като международен концерн, транснационален концерн а, нещо като перла на немското машиностроене. Това е концерн, който години наред е печелил много добра. добре. И а, аз бях много изненадана да науча за заявката им. А, като през 2005 и 2006 година те са спечелили 229 милиона, от 2006-2007 300 милиона печалба, 2007-2009 99 милиона, 2008-2009 340 милиона, ми, милиона, а сега вече 68 милиона. Да, това е загуба. Обаче, съгласно доклад, който четох, то започва отново да се възстановява. Чета и различни информации в пресата. През 2006 година концернът е отворил завод в Шанхай, т.е. участва в най-големия пазар в растеж и това е логично. Пазарът е Значи това е третия по величина пазар за тази фирма още през 2007 година. Естествено, че молбата за подпомагане вероятно отговаря на всички законни, законови разпоредби. Питам се обаче следното. Макар, че а, се възстановяваме, особено Германия, а, Предприятието оволнава работници, 130 души и малко повече. Добре, и това е логично. Обаче отива да стъпи на азиатския пазар, където е ефтина работната ръка и там се назначава персонал. Аз съм австрийка и си представям в Кронен Цайтун, което е жълт вестник, как пише, че с европейски пари се финансират работни места в Китай. Затова ви призовавам да разгледаме още веднъж нещата. Действително ли е необходимо да се а, уволнява персонал в Германия или да се съкръщава персонал и след това наистина с европейски пари да се създават работни места в Азия. Мисля, че си струва да обмислим и обсъдим още веднъж този въпрос и да ударим някаква спирачка защото знам и една фирма американска за седалище в Австрия. Още чакам да ми подадат точните числа. Просто възниква противоречие. Комисията и ние трябва много по-подробно да проверяваме такива а, молби за помощ. Аз тук докладвам информация, която съм събрала само за една вечер. Председателката, благодаря госпожо Вертман. За Хайлбергер друг машинен, аз имам и лично мнение, така да се каже. Имам отношение, защото собственият ми регион, който представлявам, кандидатстваше за построяване на завод на фирмата при нас. Знаете каква е безработицата при нас, защото и стоманодобива и въгледобива намаляват работните места, но Хайделбергер, друг машинен, просто не дойдоха в нашия регион, който се води е, втора категория, а отиде в регион първа категория, за да получи повече европейски пари. Говоря за Германия, това беше при 6-7 години. Е, както и да е. Но тук, може би, Барбара също ще каже нещо не а, предприятието, което уволнява работници, получава пари, не на тях помагаме, помагаме на уволнените работници. Такава е целта, за да могат отново да намерят път към пазара на труда а, с повече или по-различна квалификация и така нататък. Сигурно Барбара ще каже нещо сега. Ласло Шурян и после Мигел Порташ. Е, да. Да, точно това щях да кажа, това, което вие казахте. Трябва да е ясно, че парите, които отпускаме за кандидатите, не отиват за фирмата, за предприятието. Обаче, аз мятам, че е много интересно да се обсъди въпроса, защото мога да посоча друг пример – Например, е, по фонда Солидарност, когато е, стана ясно, е, че някой отговаря за бедствие, комисията трябва да се върне обратно на комисията. Може би, когато подготвяме бъдещето на фонда за глобализацията, можем да включим и тази точка. Ако наистина решението на самото предприятие, свободното решение на фирмата, която проявява интерес да отиде на друго място, е, е, защото цените са по-високи или заплатите са по-низки, е, тогава ние трябва да видим как се променя тяхната печалба и тогава не трябва да е сигурно, че трябва да има кандидатура до Европейския съвет. Защото, ако трябва да говорим като цяло, управлението на безработицата е проблем на държавите членки, обаче Европейски съюз а, е, а, е, участва в по-голяма или по-малка степен и ако е, трябва да се създаде е, по-добра представа за нашата реална роля, за това създаваме фонд за глобализация. Ако те активно решават проблема, ние трябва да споделим това в някакъв степен. Няма сега да взимаме решение, но е, трябва да е, започне дискусия по бъдещето развитие и за това мисля, че е интересно това, което чухме. Era só para fazer uma, uma, uma observação uh, sobre eh, este dilema que foi colocado. Да, и аз искам да взема отношение по дилемата, за която говори нашия колега. Действително трябва да помислим. Курт е прав, е, че този фонд е за съкратените работници, а не за предприятието. Така че е, по тази точка няма съмнение. Е, предложението, което е на масата, е точно и е, отговаря на изискванията. Но обстоятелства, при които мултинационална компания се мести от едно място на друго и създава работни места на друго място. Това вече е ставало при държави членки. Примерно затваря се предприятие в Ирландия и се отваря производство в Польша и то с подкрепата на полското правителство. Така че това не се случва за пръв път, но аз мисля, че нашия фонд не решава подобни проблеми и съм съгласен с казаното от колегата Сориан, че ние трябва да разполагаме с друг инструмент, с друг правилник, който ще гарантира на Европейския съюз изплащането, въз, възвръщането на средствата, ако на практика се установи, че непряко са финансирани колективни съкръщения на работници защото е, проблема за непрякото финансиране на колективно съкръщение съществува и е, трябва открито да говорим по него. Госпожа Вертман, заповядайте. Просто искам да изясня две неща. Отношението ми към мобилизирането на фонда за приспособяване към глобализацията е очевидно добро, защото наистина трябва да оказваме подкрепа на уволнените работници. Но в конкретния случай за мен е някакси крещящо. Съкръщавам ако аз притежавам фирма, какво съкръщавам работници в пълно съзнание, че ще дойдат европейски средства да ги подпомагат и в същото време откривам филиал в Китай – Значи това е безумен пример за боравене с данъците на европейците. Трябва да помислим за някаква бариера, за да не се случват такива неща, защото тук говорим за цветущо предприятие, предприятие във възход, преодоляло кризата. Не може е, това предприятие да прехвърля отговорността на Европейския съюз. Това не може да се търпи. Разбирам. Но нека да не обсъждаме този специално въпрос, защото ако се впуснем в такава дискусия и кажем не можем, ще урежем средства, ще се получи това, което, на което всички на което всички се радвахме, че се премахна преди 20 години, именно плановата економика. Так, за да, защото иначе бихме принудили фирмите да а, имат а, така да планират щатен персонал. Разбирам възражението ти, но не бива да го обсъждаме. Александър. Благодаря. Точно Хайделбергер друг машине показва проблемите на а, фонда за приспособяване към глобализацията. Значи Хайделбергер друг машина, ако не бяха съкратили работни места, щяха да фалират. И точно това оправдава числата, които цитира колегата от Австрия. Сега, друг е въпросът по какъв начин оцелява предприятието. Това всъщност технически не ни интересува, защото наистина не сме за планова економика. Но случаят ми напомня един друг случай, който обсъждахме тук, Nokia, където имаше преместване на производство в Румъния. Сега критериите за мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията наистина не са много ясни и нуждаят се от гъвкаво тълкуване. Това стана ясно при Nokia. Сега за Хайделбергер друг има уволнени работници, което не е вследствие на глобализацията. Има си Европейски социален фонд, теоретически. Това е начина. Защото ако правим трансфер на пари от социалния фонд, пък да ги изплащаме през фонда за глобализацията, извинете, но това си е чиста козметика за мен. Смятам, че първо трябва да помислим критериите, по които се дават пари по фонда за глобализацията и на второ място, ако всъщност е по-уместно парите да са от друг фонд, както в случая, не твърда, че съм прав, но давам пример, да е Европейския социален фонд, защо ще се минава през а, фонда за приспособяване към глобализацията. Ehm. Благодаря ти. Мисля, че държавите членки вече разбраха, че лесно се получават пари от фонда за приспособяване към глобализацията. Това е. Покрош. Thank you very much. Благодаря много. Так се връщаме към един и същ дебат. Когато обсъждаме някое специфично предложение за използване на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Радвам се, че все повече и повече хора разбират, че този инструмент на практика из, изкривява функционирането на пазарите. Юта каза, че трябва да разграничаваме от, от една страна а, кога, а, дали тези субсидии са за самото предприятие или за подпомагане на служителите. Защо? Верно е, че когато предприятието а, предвижда, че ще бъдат а, а, включени или ще бъдат отпуснати европейски пари, то може да си позволи в съответствие след това да уволни работници. И Сега, разбира се, много, много, много, много е трудно да, да предвидиме или да оцениме дали по някакъв начин средствата от този фонд за глобализация предопределят или а, насочват в известна посока решенията на а, ръководството на дадено предприятие, но при всички случаи, каквото и да е, на практика този инструмент е един инструмент, който на, а, изкривява функционирането на пазарите. Така че трябва да преразгледаме функционирането му, ако наистина не искаме да се върнем към плановата економика. Салвадор. При, е, да, при цялото ми уважение към господин Бокрос, бих казал, че една от характеристиките за приспособяване към глобализацията е, че именно не изкривява пазара, защото това е, е единствения инструмент ад персонам, т.е. пряко за, е, за работниците. Е, сега проблемът на фонда проистича от предишната финансова рамка по силата на която беше създаден фонда като е, отговор адхок на Европейския съюз на ситуации, е, при които е, работници в определени предприятия са засегнати от новото явление, наречено глобализация. Впоследствие, поради економическата криза, бяха предвидени възможности за много по-значителна реакция за този фонд и всички предприятия, които предвид економическото положение могат да бъдат застрашени, можеха да кандидатстват по този фонд. И голямото мнозинство от тях се обърна към този фонд. Можете да прочетете анализа на Портас по развитието на фонда и ще видите, че е, броя на молбите нарасна многократно през последните години. Е, не толкова заради глобализацията, колкото заради економиката като цяло. Така че в началото трябваше средства да се отпускат при изключителни обстоятелства, именно поради економическата криза, но това е ограничено във времето и ще продължи до 2011 година. И когато се върнем към изходната точка, когато се върнем към проблема с изнасянето на производства, тогава ще се върнем към изходната точка и спора ще отпадне. И мисля, че е, този фонд е много полезен и е, той е, прави Европейски съюз е, видим за трудещите се. Защото е, това е, повтарям, единствения инструмент, е, по силата на който се отпуска конкретна помощ на работниците. А сега, Алваро, е, целите на социалния фонд са различни. Следващата финансова рамка започва 2013 година и ако до тогава определим нови цели на този социален фонд, мисля, че за момента трябва да отговаряме просто на променили се условия. Also jetzt habe ich keine weiteren Worte mehr. Не виждам други желаящи да вземат думата. В такъв случай нека Барбара да обобщи. Благодаря, госпожо. Благодаря, госпожо председател. Може би не е трудно да извлечеме всички полуки и да направим заключения, за да успокоя госпожа Бортманстън. Въпросът не е да подпомагаме китайски работници или предприятия извън Европейския съюз. Става дума за средства, които пряко са насочени към европейските работници. Тези субсидии въобще няма да стигнат до предприятието, а ще бъдат пряко изплатени на работниците за едно допълнително или по-добро професионално обучение. Не, не става дума само за езикови курсове или за там компютърна грамотност и за много други неща. Така че има правила за управление на тези средства и за това, както посочих, изменението Оваро Еглунд е много уместно, защото то изисква да получим обратна информация за начина по който а, средствата са освоявани. 35% от средствата са а, от държавите членки, така че държавите членки контролират а, начина по който се освояват средствата. Струва ми се, че дебата, който проведахме е много полезен защото може би по този начин комисията ще има един и ще получи един по-раз, едно, пораз, едно по-различно виждане, ще хвърли един по-различен поглед върху този а, европейски фонд и целта е да може той да бъде да съществува и след 2013 година. Добре, предлагам да прекратим за сега дискусията до тук крайният срок за внасяне на предложения по двата доклада на Барбара Матера е 12 ноември 10 часа сутринта. Значи обратно на фонда за солидарност 10 и 12 часа. Тук имаме 12 ноември 10 часа. Сега преминаваме към 15-та точка от дневния ред. Става въпрос за предоставяне на гаранции. Ивайло, имаш думата. Uh, Благодаря ви, госпожо председател. Е, ние пространно е, обсъждахме въпроса в комисията. Какво се случи междувременно? Е, ние получихме измененията които са изпратени до бюджетната комисия. Бих искал да благодаря на всички колеги, които отделиха време и се занимаха с този важен въпрос. Аз мисля, че от предложенията за изменения можем да определим основни области на интерес. Първо, първо да се е, увеличи предоставянето на гаранции на Европейската инвестиционна банка и по-голяма прозрачност. А, ние всъщност искаме да се засили ролята на банката предвид на трупани опит. Втората група от изменения са свързани с обхвата на работата, правомощията на банката. Има изменения, при които се иска по-активни действия за намаление на бедността, околната среда и прочие. Повтарям, че това е важно. Трябва да се намери е, съответната формулировка, за да се е, запази предназначението на Европейската инвестиционна банка е, защото общата идея на колегите е да не се промени самоличността на банката, а да се увеличи нейната сила. И третата група от изменения са свързани е, с създаване на механизъм за мониторинг, да се преразгледа сегашната практика, ролята на отделните институции, Европейската инвестиционна банка, други международни финансови институции. Е, това ще бъде много важно. Е, това е, е нова черта в изискванията към банката. Мисля, че като цяло вървим в една посока. Трябва да работим по текста и да приключим конкретната работа. Продължаваме да очакваме измененията от всички останали парламентарни комисия. Мисля, че днес Комисията по развитие, която последна гласува по измененията, ще даде мнението и аз веднага ще влеза във връзка с колегите докладчици Сянка, за да можем да работим по волтинг лист и е, да намерим евентуално в, в край краща да постигнем компромисен текст. Grazie Presidente. Come relatore ombra del PPE, condiviso il lavoro che ha fatto. Благодаря. Аз съм докладчик в сянка от Народната партия и е, изцяло споделям е, мнението на докладчика по обработката на измененията. Ние специално предложихме три изменения. Ние спазвахме следната стратегия. Е, първо, в каква, каква е крайната цел е, на е, е и Б. Е, това трябва да бъде самостоятелна при набирането на средства и не трябва да си позволи да изразходва и да губи средства. Е, втора е, така червена нишка в измененията е, както се каза е, неколкократно в тази комисия, трябва да се има предвид ролите на Европейския парламент от гледна точка на Лисабонския договор. И измененията, които ние внасяме, вървят в две посоки. Първо, да се определят правомощията на Е и Б с едно уточнение, да се види доколко тя допринася за развитието предвид настоящата обстановка. Има 10-12 страни, с които Европейския съюз има споразумения и е, според нас естествено Европейския съюз да върви е, по пътя си извън Европейския съюз, но всичко трябва да бъде покрито с гаранции е, от бюджета на Европейския съюз. Въпросния общностен бюджет, за който говорихме тази сутрин, 10% от инвестициите трябва да бъдат гарантирани 25,8 милиарда и гаранциите са за 16,7 милиарда извън границите на Европейския съюз. Тези изменения предвиждат механизми за контрол, чрез които Европейския парламент ще бъде добре представен. Но това е банка за развитие, за разлика от Световната банка или други международни финансови институции, чието капитал се финансира е, и е, принадлежи на Европейския съюз. Така че е, финансовата солидност на банката трябва да бъде съхранена, като се имат предвид рисковете и да няма е, е, е, инвестиции, които да е, се правят на загуба. Второто изменение е по бюджета на Европейския съюз. Е, колкото трудно се е, подобрява той. Е, вместо да е, увеличим фонда за разходи на всеки регион, ние предвиждаме марш за реинвестиране на средствата между регионите. Няма да се искат допълнителни средства от бюджета, а по-скоро прехвърляне на средства, за да може постепенно да се спазват приоритетите във външната политика и сътрудничеството законодателството на Европейския съюз. При първото изменение се засилва и бюджетния контрол. Предлагат се нови европейски платформи за сътрудничество и развитие и за да има по-активно участие на другите две бюджетни разпоредби, където се предвижда дата за прилагане на реформата и нейното и всичко това проистича от логиката на Европейския съюз. Е, второто изменение е, е, предвижда същия контрол върху бюджетната политика, както при ЕИБ, и Б, така и при външното действие, така и бъдещото финансиране на развитието и сътрудничество. Търси се баланс между участниците, между тези, които взимат решенията и третото изменение – е, увеличава маржа е, за преразпределение на средствата между отделните региони и подрегиони, е, за да се имат предвид промените настъпили при развитието, без това да се отрази на бюджета на Европейския съюз. Благодаря, госпожо председател. Аз бях докладчик в Сянка за становище в АКОН и работихме в тясно сътрудничество с докладчика. Това е много добър, отличен доклад, с който разполагаме. Но трябва да продължиме нашето сътрудничество, защото смятаме, че има още че в някои изменения има така не съвсем уместни неща например в изменение 21, което а, препоръчва гаранциите да бъдат за страните и проектите, които имат най-малък е, достъп до пазарите. Ние не подкрепяме подобно, но мисля, че можем да го обясним, да се го обсидиме с докладчика и с другите докладчици в сянка и наистина да постигнем един компромис, около който да се обединим. Ja, ich denke, das ähm, ist ja, der Berichterstatter hat ja angeboten докладчикът сам предложи да се срещне с докладчиците в сянка, за да се разберат около крайната формулировка на текста. Ивайло, нещо в заключение? Да. Много благодаря на колегите, които така на практика мислят в същата посока. Става дума за прередактиране на някои изменения. Искам само да ви припомня, че това е процедура за съвместно взимане на решение, То ще трябва да имаме и да постигнем и съгласието на съвета и може би ще имаме известни проблеми за да убедиме съвета дали при увеличаване на таваните или увеличаване на гъвкавостта. Но при всички случаи мисля, че можем ще имаме, ще имаме една консолидирана позиция и по този начин ще е, имаме една силна позиция, която можем да представим на съвета. Благодаря. На следващото заседание на бюджетната комисия ще гласуваме и след това ще внесем доклада в пленарна зала. И така, Всъщност преминаваме отново към две точки от дневния ред едновременно, 16 и 17. Раймър Бъгя нещо е заед в момента. Става дума за трансфера за фонда за солидарност. Ласло Шуриан има благородната задача когато ние решим да приемем това, което ни предлага Райнард Бъге за Фонда за солидарност за Ирландия, да ни а, предложи да направим трансфера. Е, за това и ви казвам, че трябва да съберем двете точки. Нека един от двамата да ни въведе, ако смятате, че е необходимо или, или вече сме казали какво то имаме да казваме. Подлагаме го на гласуване, така ли? Не, няма да гласуваме, защото се налага да изчакаме позицията на съвета. Още не разполагаме с нея. Значи сме обсъдили тия точки чудесно. Ами, тогава значи ще гласуваме. Започваме гласуване, но не за Раймерс а за другите 19, 20, 21, 22, 23 и 24. Това са точките, които ще гласуваме. Става въпрос все за мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. По всички тези точки има съответните решения и по едно предложение за изменение – на Александър Алваро и Кайл Хаклунд. Барбара ги спомена. Става въпрос в съответните годишни доклади да се съдържа и оценка на това как тези ограничени във времето и по отношение на персонала услуги се отразяват дългосрочно на пазара на труда така че комисията да бъде любезна не само да дава пари, а и да проверява какъв е ефектът от този инструмент, за да ни уведомява за това. Това е предложение за изменение, което се отнася до всичките 6 доклада, които ще гласуваме. Иначе предложения за изменения няма. Така че искам да попитам членовете на комисията, можем ли да гласуваме всичко? И шесте доклада, и това предложение за изменение, което всъщност трябва да се появи във всеки от тези доклади. Гласуваме ли анблок? Кой е за? Данка, Wer ist dagegen? Кой е против? Данка, Wer enthält sich? Въздържали се. Един въздържал се, един против. Значи, приети са докладите. Е, сега вече преминаваме към трансферите. Това е точка 25 от дневния ред. Има страшно много трансфери. Ласло Тиси. Е, е. Благодаря ви. Първо, поредица от трансферите са свързани с фонда е, за приспособяване към глобализацията и е, предвид е, на решенията, които взехме, нямам друга възможност, освен да ви предложа да подкрепим тези трансфери. Сега имаме глобални трансфери в пакета. Аз е, ги споменах при изменение бюджет номер 10 и аз е, мисля, че трябва да ги подкрепим и тях. Има още други два е, пренесени средства. Той беше споменат в началото. Вчера и Барбара се оплака от комисията, че не е включено в е, дневния ред за днес. И с това искам да попитам е, какво е мнението на политическите групи за е, тези пренесени средства, за които спомена Ляла Масур. А именно 54 това е пренос за наводненията в Пакистан. И е, причината, поради която комисията ни припря, беше хуманитарното естество на този пренос и дейността на Европейския съюз. Обаче аз мога да приема да има и някакъв е, е, е, регламент във връзка с графика, необходимия период за превод и прочие. Независимо от това, от гледна точка на докладчик, аз съм готов да пристъпим към гласуване, за да няма оплаквания от членовете на комисията. И мисля, че първо би било разумно да решим е, проявяваме ли интерес по гласуване на е, този трансфер 54 и ако да, е, готови ли сме да гласуваме блок или не? Аз предлагам да направим така. Благодаря ви. Ich denke, dass wir auf jeden Fall ähm, en bloc abstimmen. Да. Аз мисля, че можем да гласуваме en bloc по тези трансфери. Първите шест е, можем безспорно да ги гласуваме амблок, защото ние се стремяхме към тях. обаче, за е, трансфер 54, аз признавам, че имам въпрос. Това ли е всичко, което европейския бюджет може да отпусне на Афганистан? Гестън, Миналата седмица, не си спомням точно кога, съответният комисар беше предвиден да има конференция на страните донори и че там ще бъде представен, е, там Катрин Аштън ще представи Европейския съюз и ще поеме ангажимент за определени суми. И мисля, че ставаше въпрос за по-големи суми. Някои колеги, както и аз, а, е, а, е, е, внимаваме, искаме, както Фереро Валнер, нейният предшественик, и тя да дойде да ни каже е, колко е готова да е, вземе от европейския бюджет, за да е, помогне на Пакистан. Сега остава си въпросителен. Това е глобална сума ли е? Това, този трансфер 54 пълния размер на помощта или не? Затова нека сега да гласуваме е, първите шести изменения за фонда за глобализация. Ако не възразявате, гласуваме тези шест изменения едновременно. Сега е, сега е, за преноса от фонда за глобализация. Е, сега ние продължаваме да отнемаме средства на малки и средни предприятия. Както казах, имам въпрос в ситуация като сегашната, е, предвид економиката на Европейския съюз, трябва да има програма, е, която да се изготви и да се прилага. Обаче не е така, защото ние е, продължаваме да правим трансфер на средства. Искам да чуя комисията, защо програмата за малки и средни предприятия се, намаля, се прилага недостатъчно. Okay, wenn jetzt keine weiteren Fragen mehr sind, dann bitte ich... ако нямате други въпроси, ще помоля да за отговор. Това ли е цялата помощ за Афганистан? За Пакистан, извинете се, поправя председателката. Thank you, Madam Chair. I will... Благодаря, госпожо председател. Връщам се към въпроса на господин Нафърм за средствата за Европейския фонд за приспособяване към глобализация. Раз... Да, наистина най-много от тази бюджетна линия са взети средствата за, заплащанията, Причината е, че тези бюджетни линии, с гаранционни инструменти, са пръст на практика тясно свързани с исканията на малките и средни предприятия или бюджетните кредити за за ангажираните средства. защото независимо дали става дума за един или другия инструмент, цикъла е 3 до 13 години и тези за първите години след създаването на фонда се набираха средства и сега вече се смята, че разполагаме с достатъчно е, ликвидност, за да може да задоволиме и да отговориме на исканията и зададен въпрос от господин Хегунд до генералния директор за жизнения цикъл на, на тези инструменти е, и отговора беше е, изпратен и мисля, че би, би било не след този отговор да се разпространи сред членовете на комисията, защото Защото там е описано, че средствата по тези две бюджетни линии в никакъв случай не е, застрашават или не са в ущърп на, на другите плащания. И на практика плащанията отговарят на исканията на малките и средни, на самите малки и средни предприятия. В момента има по-малко искане за, за инвестиции. И към писмото има и приложение с точната цифри. Що се отнася за Пакистан? Става дума за спешна помощ, за скорошно, скорошно спешно подпомагаме на Пакистан. Искането е за за използване на последния транш от резерва за спешна помощ да, наистина ще има донор, конференция на донорите този месец. Ще видим е, как, какво ще е, какви средства ще обещае комисията. Това ще зависи от какво ще има останало и какви средства ще бъдат на разположение е, в статия 4. По статия 4. Е, разполагаме и с е, други инструменти, но трябва да се види дали ще бъде необходимо да се е, преструктурират приоритетите. Така че както казах, комисията ще е, предостави допълнителна е, информация и е, ще предам е, за вашите желания. Ähm, Благодаря ви. Не сме приключили. Сега заедно с тези обяснения на комисията. Можем ли да гласуваме анблок първите 6 трансфера? За. В такъв случай отиваме на трансфер 38. Thirty-eight. Yeah, it's written down. Thirty-eight. 29, 30, 31, 32, 33 and 34 we just voted. So what about 30? Сега 38. Що гласувахме предишните трансфери, сега 38. Oh, no. I haven't seen any. Okay, then 53. Така, сега 53, е, който отложихме. Отложихме го. За днес след Можем, разбира се, да го обсъдим днес след обед, заедно с е, коригиращ бюджет номер 10. Така че тъй, тъй като този трансфер няма да се разглежда в пленарна зала, сега гласуваме ли Пакистан или не? 54. Става дума за трансфер 54. Значи заедно с обясненията на комисията и обсъждането можем да направим извода, че сме за такъв трансфер, нали така? Тъй като не всеки е имал възможност да прочете имейлите по тази тема, може би да отложим решението дали да гласуваме или не за днес след обед, за да може координаторите да наистина да не влезат в подробности и да вземат решение. Е, Аз винаги съм била за вършене на работа и отвърляне на работата. Координаторите току-що дават знак, че можем да гласуваме. Защо да чакаме тогава? Нека да гласуваме. Който е за трансфер 54, моля да гласува с ръка. Кой е против? Niemand, doch, einer. Един против, въздържали се? Няма. Значи с един глас против е прият този трансфер. 56. Трансфер 56. Да, тук статистичните програми се намаляват, транспортната линия се увеличава, така че аз мисля, че в крайна сметка по-добре е да имаме по- добър транспорт, отколкото по-добри статистики, така че аз съм съгласен. Много хубаво, ама дали с 1,7 милиона ще оправим транспорта, съмнявам се. Така, докладчикът би искал да се съгласим с трансфера, да го подкрепим. Кой е на мнение, че трябва да го подкрепим? Благодаря. Кой е против? Няма против. Въздържали се? Няма. В такъв случай гласувахме и за трансфер 56. Моля ви, понеже ни остава малко време, да се върнем на а, наводнението в Ирландия през ноември. Прочетох и видях, че, на, че трябва да бъде на втората сесия в пленарна зала гласуването. Така че въпросът е дали не можем още от сега да гласуваме по точка 17, макар че все още нямаме позицията на съвета. Мисля, че ние можем да си свършим нашата работа, а пък съветът след това да наваксва с позицията си. Да гласуваме ли? Добре, гласуваме Раймер Бъге, точка 17, фонд Солидарност за наводненията в Ирландия. За. против, няма, въздържали се, няма. Значи единодушно сме приели доклада. И в връзка с това ще има коригиращ бюджет, за който Ласло ми казва, че трябва да го подкрепим. Значи кой е за подкрепа на коригиращия бюджет в тази връзка? за, против, няма, въздържали се, няма. Чудесно. Значи си свършихме работата за тази сутрин или не? Principle, yes. Mm-hmm. We should ask the socialists what we do about the transfers for other sections. We have transfers so. for other sections. We can take them this afternoon mm-hmm. maybe, but така, възложена ми е задача да попитам социал-демократите какво ще правим с трансферите за другите институции. Влади Манка не е тук, но Дерек е тук. Мисля, че си решихме проблема. Дерек е готов да ни въведе в дебрите на другите институции. Значи започваме с номер 26. Also, ich habe jetzt gerade Току-що узнавам, че става въпрос за два трансфера за парламента, които се искат и те ще се обсъждат след обяд с генералния секретар, след което ще си вземем решението. Но всички останали решения можем да ги вземем сега. Дерек, ти си. Um, сега говорим за 10 и 7, 11, е, които ще се обсъждат днес след обед, според мен. За другите? I, I no Мисля, че за другите няма проблем. Мисля, че не. Dann stimmen wir zuerst Court of Justice ab. Добре, тогава да гласуваме първо съда 5. Всички са за. Така ли? Против има ли? Няма. Въздържали се? Няма. Сега за а, съда номер 6 гласуваме. За. Против въздържали се, няма. Преминаваме на комитета на регионите. А, сега точката е за информация, но кой е за? Инфо 2 2010. За. Против. Въздържали се. комитет на регионите, информация номер 3 от 2010, става дума за 2015 000 евро за, против, въздържали се, готово. И последното, третото за Комитета на регионите, 382 000 евро, инфо номер 3. За. Против. Въздържали се. Значи свършихме и тази работа. И този път вече мога да кажа, че сме си свършили работата, нали? Разделяме се до 15 часа, когато ще се видим тук.